Благодаря, госпожо Върховен е, представител. Получихме 6 проекта за резолюция от основните парламентарни групи. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде днес. От НП консерваторите получихме искане за назначаване